Здравейте! Hello everybody! Thank you for coming. Здравейте! Благодаря, че сте тук. Благодаря, че проявявате толкова голям интерес към темата. Моля да заемете местата си, за да започнем заседанието. Искам от името на всички членове на ИТРЕ и ЕНВИ да поздравя колегите. Това е много важно заседание за управлението на Енергийния съюз. Имаме двама докладчици. Господин Тюрмес и госпожа Ривази, съответно от името на Итри и на Енви. Госпожа Ривази нямаше как да дойде, но нямам съмнение, че господин Тюрмес ще говори и нейно име. Преди да дам думата на господин Тюрмас, ще дам думата на господин Бузек, който да каже няколко думи за това предложение. Всъщност, <laughs> госпожа Ривази го взе от титре. Благодаря ви. Добре дошли на всички. Това е много важно досие тъй като управлението на енергийния съюз всъщност е нещо, което изгражда мостове към всички други предложения, особено тези за възобновяемите източници, енергийната ефективност. Така комисията и парламента получават повече власт, те могат да продължат да работят по енергийния преход. От тази гледна точка наистина предложението е много важно. То всъщност има връзка с всички отраслови предложения. И тъй вие разполагате с протокола от 21 юни 2017 година. Ако няма възражения, можем да го приемем. Благодаря много, госпожо Валеан, за това, че сте съпредседател заедно с мен. Можем да преминем към докладчика. Благодаря ви, господин председател. Започваме с докладчиците. Клод Тюрмес, заповядайте 6 минути. Благодаря ви. Всъщност ще говоря само за 2-3 минути. Предпочитам да говоря по-дълго накрая. Почти съм извън залата, но трябва да кажа, че аз дълго съм играя в футбол. Там бях винаги либеро или метач – и тъй, добър ден на всички. Предпочитам, както казах, да поговоря по-дълго накрая, така е по-любезно, за да отговоря на въпросите ви. Мисля, че определено след последния уикенд с всички хора, които не успяха да заминат за Флорида – стана съвсем ясно, че измененията на климата се усещат в момента. Това не е някаква приумица на китайците, за да унищожат американската или европейската индустрия. Не. Това е много сериозен, може би най-големия проблем на човечеството през този век. Има много научни данни, още 1988 година германският Бундестаг излезе с документ по измененията на климата. В този документ се съдържаха текстове за това, че моретата когато достигна температура 27-8 градуса, се променя динамиката на ветровете. Точно това се случи този уикенд и проблемът е, че ние загубихме много време. Измененията на климата са световен проблем. Не става дума за това какво ще правим до 2050 година, а за това дали пътят ни ще е възходящ или нисходящ. Всеки, всеки, който е учил математика в училище, знае, че ако искаме да намалим обема, не можем да се отнасяме фриволно с траекторията в началото. Ние се опитваме да въведем понятието въглероден бюджет, така както в едно семейство се знае какво се харчи в началото на седмицата, за да има пари до края на седмицата. Мисля, че в това предложение трябва да мислим за економическите подобрители, макрорегионални партньорства – които се изразяват в следното. Например, Вземете Балтийско море. Няма значение дали вятърните инсталации са в финландската част или шведската част. Важно е къде е най-доброто място в Балтийско море. Може това да са полски води, например. да се реши къде е мястото и с европейски бюджет да се помогне, за да се изградат такива вятърни инсталации. Същото се отнася и до други райони. Вземете Румъния. Румъния има много хубави ветрове. На второ място. И нека не се заблуждаваме. Тук не става дума за консенсус между политическите партньори. Ние имаме нужда от технологична промяна е, в изграждането на нашите инсталации. Необходими са обществени промени, консенсус. Иллюзия е да си мислим, че правителството може да се справи само партньорствата между правителствата, градовете, неправителствените организации и дружествата са това, от което се нуждаем. В националните планове трябва да се отразят не само идеите за борбата с измененията на климата, а и идеите за това кой какво може да направи. Благодаря, очаквам въпросите ви. Благодаря. Не знам много за ветровете в Румъния, но няма да ви питам за това. Започваме с докладчиците в сянка. Гунар Хокмарк е първия. Благодаря ви. Благодаря на нашия докладчик. Мисля, че той успя да представи много амбициозен пакет, изключително амбициозен. Това е комплимент, но комплимент до някъде. На мен ми се иска отправната ни точка да бъде предложението на комисията. Както и господин Тюрмес каза, всичко започна още 88 година. Тогава аз бях един от колегите, които поискаха в шведския парламент прак на въглеродните емисии – това не ме направи много популярен, но успяхме да стигнем до мнозинство. Нека да кажа, че не е достатъчно обаче да се определи цел. Трябва да се отворят и механизми, които да доведат до развитие. Успяхме да опазим ядрената енергетика, но развихме и биоенергетиката, възобновяемите източници, да се водим от търсенето, предлагането и иновациите. Така рамката беше поставена. И според мен е важно да продължим по този път. Всички ние знаем, че имаме парижките цели. Не става дума за битка с господин Тръмп. Трябва да финализираме също така изграждането на енергийния съюз защото той ще има много положителни резултати. На първо място трябва да е ясно обаче какво означава управлението този доклад не говори за нови политики, а за енергиен съюз, който да изпълни целите си. На второ място, ние трябва да улесним новите конкуренти, новите енергоисточници, да имаме нова екологична енергетика – но разбира се, трябва да опазим и конкурентоспособността на европейската економика. Не може да успее само един или други елемент. На трето място регионалното сътрудничество. Тук трябва да внимаваме и да се отворим за регионално сътрудничество с различни държави и членки. Накрая трябва да видим от какви структурни промени се нуждаем – в доклада се говори за енергийна ефективност, но както казах, целта не е да имаме нови политики, а да сме сигурни, че енергийният съюз ще изпълни целите си, а ние ще изпълним обещанията си. Благодаря, госпожа Рай. благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на съдокладчиците за извършения до сега обмен. Само се надявам, че намеренията и целите на всяка политическа група в парламента ще, бяха, ще бъдат взети под внимание, за да се постигне широко съгласие в този парламент. Управлението трябва да остане като механизъм, чрез който се осъществява добра координация във е, всеки вид политика по енергетиката и климата и за да се постигнат целите от споразумението от Париж. В текста трябва да се посочи пътя, по който да тръгнем, да сме сигурни, че всички държави ще членки ще участват. Но текста не трябва да предвижда прекалено много разпоредби. Е, той трябва да бъде обща рамка, а не да разписва в подробности новите действия, които ще се провеждат. Трябва да се даде възможност на държавите членки, защото те са най-способни и най-запознати с националното положение във всяка една от тях. Е, по този начин те могат и да адаптират енергийния си микс, за сметка на което и е, съответно в замяна на което е, те трябва да бъдат възнаградени за поетите от тях ангажименти. Трябва да се даде възможност е, Европейската комисия лесно да проверява напредък от всяка държава членка и накрая трябва да сме сигурни, че съвместно ще постигнем общите европейски цели. Една от възможностите, например, за обновяемите източници, е използването на така наречените бенчмарк или указателни показатели, които да бъдат е, определени от всяка държава членка. Според мен това е реалистичен и прагматичен подход, а не фиктивна права, която да бъде траектория. Защото всички знаем, че еволюцията не се развива по права линия. Е, колкото до търговските връзки, няма да се връщам на това, което каза колегата Окмар. Изцяло споделям това, което той каза. Нека да останем прагматични, нека да се даде възможност на всеки да се развива според националното положение, пред което е изправен, като ограничим излишната е, администрация административно свръхбреме, е, ако целите са прекалено е, завишени, прекалено е, задължителни и прекалено отдалечени от действителността, не знам дали съвместно ще можем да тръгнем в правилната посока. Председателката, благодаря. Давам думата на госпожа Вилфрид. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчиците за амбициите на техния доклад. За мен е беше удоволствие да работим съвместно между комисия и и ЕНВИ. За мен е удоволствие да работя с колегата Сирино по този въпрос. Надявам се, че социалистите и демократите ще направят същински принос. Аз се опитвам да работя с колегите, за да постигнем амбициозен доклад, който ще подкрепи всички наши задължения във връзка с поразумението от Париж и в крайна сметка ще се подобри здравето и средата, в която живеят европейските граждани. Е, нашите изменения отразяват три съвместни цели. Да свържем целите с климата и енергетиката, това да бъдат съвместни задължения. Трябва да приемем холистичен подход към енергийния преход преход. В противен случай никога няма да постигнем целите си е, по измененията за климата до 2030 и 2050 година. И ние не смятаме, че когато работим по обновяеми източници, трябва да бъдем много амбициозни, за да подчертаем е, е, ролята, която енергийната бедност играе в живота на европейските граждани. Тук, работейки по този доклад, ние можем да задължим държавите членки да намалят тази енергийна бедност в в нациите си и да направят стъпки, за да се справят с нея. И е, да се установи един справедлив е, е, фонд за прехода. По този начин ще се променят не само навиците, ще се промени и начина по който се работи. Съответно трябва да има умение, да има професионално обучение, да се подкрепят онези естеството на работата, на които се променя по време на прехода. Ние трябва да привлечем хората на нашата наша страна. Аз приветствам подход на докладчиците, приветствам и измененията, предложени до сега от либералите и ЕФДД. Очаквам да работим съвместно, за да можем да привлечем и останалите политически групи да работят с нас и то амбициозно. Благодаря, е, госпожо председател. Председателката, господин Зариньо има думата сега. Председателката, да, микрофона не беше включен. Благодаря. Както председателите на двете комисии вече заявиха, този регламент е много важен, защото той е, дава е, възможност да се Свърже политиката в областта на енергетиката с е, е, политиката в областта на климата. Могат да се свържат и ангажиментите, които държавите членки поемат, предвид е, плановете, които са предвидени и когато процесът приключи, Европейския съюз ще работи по-добре. Политиката в областта на енергетиката също ще работи по-добре и нашата дейност ще може да се насочи към целите предвидени по споразумението от Париж. Работата, която беше извършена от докладчика е чудесна основа за работа. Е, напредъка, който е, беше установен е, по време на заседанията на докладчиците в Сянка, показва, че споразумението е напълно постижимо. Е едно е, така солидно споразумение между нашите две комисии, защото такова солидно споразумение предполага и значително мнозинство при гласуването в пленарна зала. Ето защо е много важно да се спомним, е, че извън хармонизацията между енергетиката и климата, по доклади като настоящия ние говорим и за устойчивост – ние е, целим енергийния преход е, да бъде водещ, как да се борим срещу енергийната бедност, за економически ръст, е, за инвестиции. Ето защо ние трябва да изходим от този доклад, от разширената работа на двете специализирани комисии, Та да изходим от доклада, за да мобилизираме необходимата подкрепа и за да постигнем накрая ясна позиция на Европейския парламент в пленарна зала. Ясно е, че когато приключим преговорите, ще постигнем един цялостен, последователен доклад, който да съответства на целите, предвидени в споразумението от Париж и е, който в крайна сметка ангажира Европейски съюз. Много е важно този доклад да е, бъде успех. Ние е, самите, както и колегата Тереза Грифиц, ще проявим откритост в нашите политически партии, за да може при всяка преследвана политика да се е, постигне общата цел. Господин Тосановски има думата. Děkuji za slovo. I'll speak in my mother language. Благодаря. Ще говоря народния си език. Държа да благодаря на докладчика за ефективната работа и за направените предложения. Предвид дискусията, работата не е била лесна. Искам да подчертая това, което каза Клод днес. Важно е в този доклад да се вземат предвид е, обстоятелства, свързани с економиката. Ние не можем е, просто да отговаряме на очаквания, ако не вземем предвид економическите аспекти и економическите последици за отделните държави членки. Естествено, че съм съгласен с казаното от Гонар, с казаното от други депутати, а именно че е важно държавите членки е, да бъдат мотивирани и от този аспект за тях това да не бъде просто административно задължение, което да се изразява в попълване на таблици и на колони. За да има същинска мотивация, трябва да вярваме в тази цел за в бъдеще. Е, вече беше казано, че трябва да се даде възможност на държавите членки да бъдат гъвкави, когато преценяват как да постигат целите си. Географските разлики между държавите членки са големи. Някои, например, са разположени близко до море, докато други имат много голяма площ, е, е, така че не е лесно навсякъде да се прави едно и също да, когато говорим за регионално сътрудничество, е, смятам, че то вече е на лице. Енергийният обмен е значителен. Така че е, трябва да има такъв обмен между държавите членки, но аз изпитвам известни опасения, Страхувам се е, да не възникнат твърде много механизми за административен контрол, е, които съответно да доведат до нови административни задължения. И е, в крайна сметка това ще се отрази на възможностите за научни изследвания. Така че не би трябвало е, е, някакъв административен орган да ни налага проценти, които да постигнем. Не, ние не трябва да се основаваме е, на предвиждания, например 1,5% годишно или нещо подобно. Напротив, е, е, някои определена година могат да постигнат 4%, други по-малко. Радваме се от това сътрудничество. Надявам се накрая да постигнем разумно споразумение и всички да можем да го подкрепим. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, Яна, че председателства първата половина от заседанието ни. 1500 изменения много сте активни. Става дума за всички членове на комисиите Енви и ИТРЕ и ам, също за активните ни докладчици, които изготвиха 50, че и повече компромисни изменения. Преминаваме към следващите докладчици сянка. Не всички от тях са в залата, така че няма да дам думата стандартния ред. Дарио Тамбурано, СПД, докладчик Сянка в комисията ИТРА. Заповядайте. Благодаря. Управлението на енергийния съюз е много голям, голяма задача. И целите, които сме си поставили, са доста амбициозни. Енергетиката е основна за промените в, клима, в климата. Виждате какво става след ураганите, които преминаха в Тексас и в Флорида, много е тежко положението и в Бангладеш. Миналата година имаше сериозни наводнения в Лацио и Тоскана в Италия. Мазето на съседа ми се напълни с вода. Сякаш за всички наводненията почват да стават нещо съвсем обичайно. Европейския съюз по-рано беше лидер в областта на възобновяемите източници на енергия. Трябва да продължим да се борим за спазването на споразумението от Париж. Не можем да се оттегляме. Има някои небезизвестни, които се оттеглят, но ние няма да го направим. Греховно е да нямаме амбиция. Това въжи като цяло и за пакета за чистата енергия. 50% за възобновяеми източници на енергия, 40% за чиста енергия. Някои казват, че не е достатъчно, други казват, че е твърде амбициозно, но ам, нещата са представени в черно и бяло днес. Случват се всякакви събития в економически план – Но каквото и да става, трябва да използваме средства, с които разполагаме, възможно най-добре. Има много хора, които а, а, са пострадали от тези събития. А, селското стопанство, например. И в крайна сметка става дума и за това каква храна ще даваме на децата си. Стабилността на климата трябва да е задължение, което поемаме. И трябва да подкрепим амбицията на докладчиците. Трябва да се захванем с проблема много сериозно. Някой казва, че е, пазарът може да регулира всичко, но пазарът не винаги може да регулира економиката или политиката на един цял континент. Благодаря ви много за направените коментари. От НСЕ. Мирей Дърнано. Благодаря, господин председател. От една страна е важно да намалим отрицателното влияние върху околната среда, от друга страна трябва да гарантираме приток на енергия. Европейския съюз обаче налага ограничаващи правила за всички държави членки. Такива, каквито надхвърлят неговите компетенции. Всъщност, държавите членки са онези, които имат правомощия в областта на енергийния микс за да и тези мерки могат да доведат до много тежки последици за онези, за онези региони, които все още зависят от изкопаеми източници на енергия, а пък комисията не предлага каквито и да било заместители за тях. Газопровода Набуко не е, постига своите цели, продължава да има зависимост от руския газ. В такъв случай как да говорим за енергиен съюз при положение, че въздействията а, се очертават така лоши? В крайна сметка тук става дума за компетенции на държавите членки. Благодаря. Благодаря. Колегите Хербрандни, Конечна и Педичини най-вероятно ще пристигнат с няколко минути закъснение, тъй като в момента са в пленарна зала. Преминаваме към останалите желащи да се изкажат. Франсуаз Гростет. Благодаря. Господин председател, много неща вече бяха казани. Искам да ви припомня, че този текст е управлението е от основно значение, защото всъщност той прави връзката между различните текстове за енергетиката, които, по които работим в момента. Също времено този текст трябва да остане общ по своя характер. Трябва да се остави известна гъвкавост на държавите членки. От много години съм в Европейския парламент и опитът ми показва, че тези директиви, които налагат твърде строги изисквания и твърде конкретни изисквания спрямо държавите членки, по-късно трудно се спазват. Имаме споразумението от Париж и то трябва да се спази, но всяка държава членка трябва да има някаква гъвкавост да вземе решение за общите насоки, които ще възприеме за постигането на тези цели. Има държави членки, които държавите членки трябва да могат да избират, да кажем, кои типове технологии ще са технологиите, върху които ще се съсредоточат и кои типове промишленост. В крайна сметка, промишлеността е различна в различните държави и действително държавите членки сами избират енергийния си микс. В национален план анализираме и последиците от решенията на национално равнище, включително за цените на въглищата. И всичко това трябва да е свързано с, с желащите да инвестират в централи, които се задвижват от въглища и държавите членки трябва да имат възможност да вземат тези решения сами. Благодаря. Пилар де Кастилио Вера. Е, Благодаря, господин председател. Аз също ще се опитам да бъда кратка. Вече много неща се казаха, но има наистина неща като гъвкавостта, за която непрекъснато се говори, тъй като ние разбираме, че тази концепция трябва да бъде част от общата рамка. Член четвърти казва, че трябва да се намалят емисиите на парникови газове. Този член трябва да бъде ефикасен. За да бъде ефикасен, всяка държава членка би трябвало да допринесе със съответната гъвкавост и да се съсредоточи върху това, което има най-големия потенциал в съответната страна. Защото имаме възобновяеми източници, но те са специфични като технология. От друга страна, говорим за единия енергиен пазар. Всички 28 държави членки, за сега 28 е, няма дори 10% взаимна свързаност. Следователност, следователно този единен енергиен пазар е по-скоро пожелание. Има много изменения следователно за тези междусистемни връзки. Необходимо е да мислим и за тези проекти от съвместен интерес, да се работи именно върху тези междусистемни връзки. Държавите членки трябва да са задължени да обяснят как точно ще изпълнят критериите чрез националните планове. Тъй като Връзката между държавите членки в момента не е добра, трябва да се мисли и за възобновяемите източници и съответно за разходите, които се правят и които биха се намалили, ако има такава взаимосвързаност. Мистер Явор. Благодаря. Господин Явор има думата. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с някои от нещата, които колегите очертаха до тук. Искам да направя още два коментара. Първо, нека да ви припомня за какъв беше резултата от гласуването в ЕНВИ и за изменената директива за енергийната ефективност. Беше дадена подкрепа на амбициозни изменения за тази директива включително 40% до 2030 година, които да останат задължителни. Отлично, но тези амбиции могат да станат действително само ако да постигне действителни резултати и само ако има много силни правителствени схеми за подкрепа на съответните действия. Така че нещата, които гласуваме в Енви, трябва да получат силна подкрепа от правителствени схеми. И за енергийната ефективност, и за чистата енергия. Другото нещо, на което искам да ви обърна внимание, е, че трябва да се положат специални усилия за домакинствата. Член 29 е важен за постигането на тази цел за подкрепата на, за най-уязвимите домакинства в Европа. За това се надявам, че ще дадете своята подкрепа за съответните членове има близо 1 милион граждани, които живеят в енергийна бедност. Не става дума само за енергийна ефективност, не става дума само за възобновяеми източници на енергия. Правителствата трябва да изиграят важна роля за постигането на тези цели. Благодаря. Господин Корвин Мике. Благодаря. Изслушах представителите на зелените, които се борят срещу промените в климата. и става очевидно, че те обичат да лъжат. Тези твърдения трябва да бъдат анализирани от психиатри, а не да бъдат част от политическа дискусия. Европейския съюз се ръководи от хора, които имат ясни политически амбиции, които са заявили отново отдавна, а именно нулев растеж. И всички тези действия имат за цел да се постигне нулев економически растеж. Това са все фалшиви, фалшифицирани данни, за да се постигне тази цел. Председателят благодаря за направените коментари. Госпожа Конечна е докладчик Сянка от Обединената левица. Заповядайте в качеството си на докладчик Сянка. Пане председова, омлова. Благодаря ви. Извинявам се, че малко се забавих, но в пленарна зала тече много важен дебат, който е тясно свързан с с нашия дебат тази вечер, така че още веднъж извинения за закъснението. На съвместното заседание през юни ние говорихме за Енергийния съюз и аз се надявам, че преди гласуването през месец ноември ще имаме широк дебат по целия пакет, защото би трябвало тук да се обхванат и мерките за енергийна ефективност, които са контрапродуктивни много често и според мен са грешни. Ако има при покриване на индивидуалните политики, ние трябва да си поемем отговорността след това ние говорим за схемата с търговия с емисии на ЕС, но кой изобщо говори за тази схема? Колегата Пипер и Пирконен го правят, това е много добре, но така или иначе трябва да няма такива дублирания. Трябва да се поемат ясни отговорности, и е, за броя схеми за търговия с емисии. Тук и комисията трябва да поеме отговорност. Необходимо е също така да помислим как точно да изпълним политиките. Има много амбициозни изменения сред тези 1500 предложения – Следва и дебат в съвета. Ние трябва да стигнем, освен това, до съгласие. Нашата група не беше свръхентусиазирана от доклада на господин Пипер. Ако се приемат направените предложения за енергийна ефективност, ще паднат цените на търгуваните емисии. Също така трябва да се помисли за начините на намаление на въглеродните емисии, но обезвъглеродяването не е достатъчна политика. Ние трябва да имаме политики общи за държавите членки, да прилагаме мерки, които да отговарят на нашата обща цел намаляване на въглеродните емисии. Освен това, обемите на търгуваните емисии също трябва да се хармонизират и да се зачитат съгласуваните цели. Благодаря колегата Питер Лизе. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich muss mich entschuldigen, dass ich später gekommen благодаря, господин председател. Наистина се извинявам, че се забавих, но в момента в пленарна зала тече дебата за емисиите в въздухоплаването. Ето виждате, че ние обсъждаме там същата тема опазването на климата, изпълнението на парижките цели, това са водещи теми. През последните няколко дни, за жалост, виждаме, че тези теми са по заглавните страници на вестниците. Вижте какво се случва на Карибите, в САЩ. Трагедиите ще бъдат още по-големи, ако не се справим. Затова трябва да се намалят въглеродните емисии. И трябва, особено в производството на електричество, да се напредва далеч по-бързо. А технологиите да бъдат отворени и неутрални, защото те трябва да са свързани с дългосрочните цели на комисията. Ние искаме до 2050 година да сме намалили въглеродните емисии, да имаме добро електропроизводство. Разбира се, ще има някои трудности. man kann jetzt lange diskutieren. Auch Javor hat nochmal angesprochen, dass Що се отнася до работата на правителствата, ние искаме енергийна ефективност от 40%, но НП гласуваха против тази идея мината седмица. Затова трябва да се насочим към различни компромиси. По възобновяемите източници не е необходимо да има задължителни национални цели. Нека да мислим за европейското ниво – ЕНП в своите изменения предлага водещи показатели вместо задължителни. Благодаря. Сега се обръщам към представителя на Европейската комисия, госпожа Ричард, която е директор в ГД Енергетика. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да чуя вашите изказвания. Много са интересни и ние сме пълни с уважение, що се отнася до амбицията на парламента по това предложение. Това е и големия плюс. От друга страна, ние смятаме, че целите трябва да си останат покрити от секторното законодателство – Последователността на целия пакет обаче е нещо много важно. Нека ви напомня последното заседание на вашите две комисии заедно. Тогава говорихме, че пакета трябва да се разглежда като едно цяло. Искам да кажа още нещо. Този пакет напълно отговаря на енергийния преход, борбата с измененията на климата, економическия растеж и заетостта. Искам да го подчертая. И още нещо. Ние се надявахме това предложение да се придвижи много бързо, за да покажем пред света, че се отнасяме сериозно към поетите преди ангажименти. От друга страна, разбира се, е, уважаваме вашите коментари и принос. Сега по конкретиката. Регламента за управлението ще се съобрази с колективните цели, особено тази за 2030 година. Искаме рано споразумение с останалите докладчици по енергийния пакет. Говори вече за последователността в целия пакет. Отчитаме че е много важно да има национални траектории. Вие искате те да са задължителни. Интересно и амбициозно предложение. Трябва да се вземе решение между вас, разбира се. Крайния срок за представяне на националните планове е също нещо важно, за да има ранни сигнали за инвестиции и сигнали към пазарните инвеститори. Е, според нас Европейският парламент ще има много важна роля. Освен това, оценяваме подкрепата за регионалното сътрудничество. Нещо много важно за нас. Единствената оговорка, която ще направя е, че не бива да бъдем твърде ограничителни при определянето на специфичните региони. Знаем, че енергетиката много се промени през последните 10-15 години. Така че ние трябва да бъдем и по-гъвкави и да имаме възможно най-доброто решение, не да бъдем твърде ограничаващи. Но иначе регионалното сътрудничество е изключително важно. А междусистемните връзки наистина ще доведат до реален единен енергиен пазар. И това ще ни постави в по-добро положение и спрямо външния свят. Вие имате много изменения. Очаквам разговорите по тях. Разбира се, трябва да се имат предвид и разговорите в съвета. Има още нещо, което е много важно – енергийната бедност. Ние трябва да се заемем с този проблем в бъдеще. Ще ми дадете ли още няколко минути, тъй като колегата от ГД Клима трябваше да си тръгне, но е оставил бележките си? <laughs> It's all right. Thank you very much. Uh, so he has a lot of notes, but uh, some of the issues were not mentioned in. in Някои въпроси не бяха споменати много подробно. Искам да обърна внимание на един аспект, свързан с дългосрочната стратегия на ЕС, целите до 2050 година. Вие ги предлагате и в някои от измененията. но на нас ни се струва, че е малко рано това да се включи в регламента за управлението. По съчетаването на политиките и мерките за схемата за търговия с емисии и ефективността, за нас е важна целостта на СТЕ. Освен това е важно да има пазарен резерв от 2019 година нататък, за да се отговори на търсенето на квоти. По сроковете за докладване. Важно е държавите членки да не се претоварват административно. Някои от сроковете са по-строги по този регламент, но това беше е, с цел опростяване, за да може държавите членки да работят заедно в този контекст. Виждам, че има някои коментари за стратегията за метана и съответно за специалната комисия, както и идеята за земеползването, но тъй като нямаше коментари по това, може би ще ви предам коментара си писменно, когато обсъждаме индивидуалните изменения. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Сега ще дам думата на докладчика Клод Тюрмес. Заповядай, Клод. Много благодаря. Ще се опитам да отговоря, може би не на всички. Генер Хокмарк е прав. Пазарите имат много важна роля. В един свят с стотици хиляди възобновяеми източници се оказва, че няма достатъчно държавни служители, които да ги управляват. Но вие казахте, че е важен пазара за зелени сертификати. Това е един изкуствено създаден пазар от разработващите политики. Вие в Швеция в един момент трябваше да зададете цели. Схемата за търговия с емисии е абсолютно изкуствен пазар. Член 7 създава абсолютно изкуствена схема, същото и за шведския зелен сертификат. Политиките са тези, които определят пазарите. И ние трябва да си дадем сметка за това. Освен това, не подценявайте инфраструктурата. Вие може да имате най-добрата квота за електромобилност и комисаря Канетия се бори за това, но ако няма къде хората да си заредят автомобилите, нищо няма да постигнете. Същото се отнася и до вятърните инсталации. Вижте успешните държави – Швеция, Холандия, Германия. Те провеждат вече тръжни процедури за свързване свободно от контакт. Следователно, на нас ни трябва визия, трябва ни едно съчетание от прогресивна инфраструктура и пазари. Госпожо Делае, вие много добре обърнахте внимание на нещо изключително важно – сравнимостта между различните национални планове. Е, вие казахте, че трябва да е възможно лесно да се направи проверка. Но как може да се направи проверка на плановете до 2050 година, ако няма никакви критерии? Една държава дава план от две странички, а друга от 150. Какво се цели тук? Цели се именно сравнимост. Половин е страница с критерии. Не е необходимо да се навлиза в подробности, но трябва да се гарантира сравнимостта. И тук трябва заедно да се борим. По възобновяемите източници и минималната траектория, съжалявам, но може би ще резюмирам казаното в съвета. Държавите членки се притесняват за сигурността на инвестициите. Идеята, че държавите членки ще приемат на вяра, без да се прецизира, това няма да проработи. Тереза Грифин, вие наистина сте борец за включването и сте права. Някои отрасли ще загубят. Трябва да престанем да заблуждаваме индустрията. Въглищата нямат бъдеще – но това, което е важно, заетите във въгледобива да продължат да имат заетост. Така че ние трябва да помагаме на Европейската комисия и в бъдещия документ за енергийно управление да не се говори само за пари, а да има идеи. Проблемът с преструктурирането на въгледобивните райони не се свежда само до парите. Човек трябва да се получи от опита и там, където са направени грешки, може да се научи много повече. Следователно, ние трябва да настояваме комисията не само да отпуска пари на въгледобивните райони, но да праща там групи от експерти. Ние сме го говорили с господин Еле и с останалите. Трябва да има консенсус около идеята. Енергийната бедност, тя е свързана с достъпа до финансиране. Ако нямам пари да купя енергийно ефективен хладилник или да изолирам сградата си, нямам избор. Господин Зориньо, да, наистина става дума за парижското споразумение – и за това как да го изпълним. В парижското споразумение са предвидени 5 годишни цикли. Е, така че ние трябва да планираме европейските политики в тези 5 годишни цикли. Това ще увеличи и сигурността. Господин Тушеновски, вие сте прав, става дума и за економическа ефективност. очертахте два важни проблема. Защо едно вятърна инсталация в Румъния има 10 до 12% средно претеглени разходи, докато една в Германия, направена от същия производител, 3%. Наистина, точно за това настоявам парите да се отпускат на европейско ниво, е, за да имаме същия вид разходи и в Румъния, и в Мата, и така нататък. След това погледнете Чехия, Словакия, Люксембург. Това, което предлагам във връзка с директивата за ВЕИ, е да има улеснен достъп до ВЕИ. Например, когато в Германия и Дания има 50 мегаватови вятърни инсталации, защо те да не се задържат да отворят пазара си, да има примерно 10% за Чехия, 10% за Словакия, 10% за Люксембург и същото се отнася до по-ефтината слънчева енергия в Испания. Нека има солидарност между държавите членки, да има диалог – на политическо ниво. Затова предлагам партньорства между държавите членки. Един от проблемите на енергийния съюз е, че няма достатъчно доверие. Доверието обаче може да се изгради между балтийските държави на европейско ниво и обръщам се и към госпожа Пилар. Клод, имаме голям късмет с това, че имаме толкова време, но все пак в бъдеще наистина ще ти давам думата само за по една минута. Да, но аз имам време. Госпожо Пилар, Испания, Португалия и Италия най-сетне са в един клуб – ако искате междусистемни връзки с Франция, е добре да се свържете и с пазара на Бенелукс. Нека да работим всички за това. Ще спра до тук. Благодаря ви, колеги, за търпението да ме изслушате. Клод, много съжалявам, че те спрях. Имаме само 13 минути, които ни остават. Благодаря, скъпи колеги. Темата е много важна. Координацията по целия пакет за чиста енергия е много важна. И ние трябва да работим заедно. Има 1500 изменения, компромисни изменения. Всичко това е пред нас. Благодаря ви за отличното съдействие. Както е обичайно, Клод си произнася словото и веднага си тръгва. Както виждаме, не се е променил. Не е лесен. Сигурен съм, че вие в Енви нямате такива членове. Много благодаря. Благодаря, благодаря. Аз ви чух какво казвате. И още нещо, скъпи приятели, последното, което ще ви кажа. 28 ноември. Гласуването по това предложение. 5 часа след обед. 28 ноември тази година. Много е важно да присъствате. И сутринта, и след обеда. Но заседанието на Итреенли е 5 часа след обед. Да, наистина. Нека подходим разумно, нека помислим. Всички ние сме вдъхновени от този конструктивен начин на работа. Благодаря.